Скъпи колеги, нека да започваме. Бих искал да ви съобщя решенията, взети от координаторите вчера. Първо, определянето на докладчиците. Координаторите решиха господин Христогонос да бъде докладчик по две становища. Първото по решение на съвета за сключване от името на Европейския съюз на конвенция на съвета, на, на съвета за борба с тероризма както и един документ, който е в допълнение към конвенцията. На второ място, координаторите взеха решение да не изготвят становище за АВКО за европейските политически партии и за ЕКОН за задължителния автоматичен обмен на данни в данъчната област по отношение на трансграничните споразумения в това отношение. На следващото място бе взето решение да се отправи писмо до председателя на Европейския парламент във връзка с работната група, работеща по въпросите на субсидиарността и пропорционалността, която трябва да изпълнява задачите си по-ефективно. На следващото място бе взето решение изпълнителният директор на ИЮПОЛ e и неговото положение ще бъде разгледано на следващо заседание. Най-вероятно през април 2018 година ще встъпи в длъжност новият изпълнителен директор. Сега промин... продължаваме с гласуването ще гласуваме доклада на господин Звевка компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси свързани с родителската отговорност. Изменение 93 за против въздържали се приема се. Е, е, amendment Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. 8 и 9 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, 96 за, против, въздържали се, приема се. 98, So which one now? 98. 98. 98 in favor. 98 за, против, въздържали се, приема се 99. Не, не е ли 99? А да, извинявам се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101. Не е ли то? То е добре. За, против, въздържали се, отхвърля се. <laughs> so, no, no request for the check. Uh... Няма искане за проверка. 103 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. One 109 за, против, въздържали се, приема се.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 имаме. Край на гласуването. Приема се. Да, приема се. Uh, 120, yes? 120. Изменени 120 за. Против. 120. Започваме от начало. 120 за. Против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 въздържали се, приема се. Изменение 145 с устно изменение за против. Нека да проверим, ако обичате. There, there is uh, one too many cards in... Един глас повече има. Една карта в повече в устройството. Uh, could one eat? Yes, now it's okay. Сега вече всичко е наред. Are we sure that it was EPP who was... Сигурни ли сме, че имахме един глас от НП в повече или... Сега точния брой ли имаме? Не виждам.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 Приема се 18 гласа за, 7 против, което означава. Приема се 146 за. 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега 15-то, нали така? Не. Да. 5 и 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 21 за. Против въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против. Електронна проверка, ако обичате. It has been adopted. Приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се. Приема се 20 за, против, въздържали се. Приема се 174 за, против, въздържали се. Приема се 21 за, против, въздържали се. Приема се 175 за, против,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 Изменение 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 не, то е оттеглено. Преминаваме към компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 188 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 24-то ли искате да проверим? So no request for the check, okay. Добре. Сто и 28 за, против, въздържали се. Приемат се. 190 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Twenty-five. Twenty-five in favor. Twenty-five. За. Против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 41 за, против, въздържали се, приема се. 1 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 43. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, електронна проверка по 45. And it has been rejected. Отхвърля се. Now, uh, now we, we vote on two and Гласуваме второ и 46 изменения заедно за, против, въздържали се, приемат се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 5 за, против, въздържали се, приема се.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 Нека да проверим. Мисля, че се отхвърля. And it was adopted. Uh... Приема се 73 за, против, въздържали се. Приема се 5 и 10 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 76 и 11 за, против, въздържали се, приемат се. 77 за, против, въздържали се, приемат се. 5 и 12 за, против, въздържали се. Електронна проверка 5 и 12. Отхвърля се. Изменени 80. Не. Да. За. Против. Въздържали се. Приема се. 82. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим. I'm sorry, I'm... Извинявам се. Е, казах ми, че не е трябвало да гласуваме изменение 82, тъй като то е несъвместимо с изменение 85 и 12. Извинявам се, грешката е моя. Гласуваме изменение 83, нали така? Добре, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5, 88 и 89. Гласуваме заедно за против, въздържали се, приемат се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по електронен път проекто становището. One, yes. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Звевка. Now this was only a warm up to the next vote. Това беше само една подготовка за следващото гласуване. Сега ще гласуваме доклада на Тимо Вилкен относно правилата за упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания. И започваме с компромис 1. За, против. Може ли да проверим? Приема се. Компромис 2 за против. Същото мнозинство. Нека, нека да проверим по електронен път. Yes. It has been... Приема се. Sorry? The same majority, 13 to 12. 13 на 12. 13 за, 12 против. So now we are at... Uh, yes, Mrs. Estrasa. Госпожа Естраса. Е, аз искам да гласувам против, всъщност гласувах без да искам за, но всъщност исках да гласувам против. Твърде късно. Съжалявам. Култ 16. Господин Люброто. По по време на предишно заседание едно от моите изменения беше гласувано. Някой поиска да гласува повторно, защото е сбъркал. Гласувахме и след това бе отвърлено моето изменение. Не виждам защо днеска а, прилагаме друго правило. Просто правните правила се променят а, с, в зависимост от изменението и политическата принадлежност на е, автора на изменението. Добре, нека да проверим. Компромис 2. Става дума за ком... втория компромис. Нека да гласуваме отново. В такъв случай гласуваме отново по електронен път. Okay.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 трябва да гласуваме 193, 194, 195 и 6 до 202 до края всъщност, за, против, въздържали се, трябва да провериме. We are missing, missing three. Е, липсват ни три глас. One more. Един. Край на гласуването. Отхвърлят се. in favor. 97 за. Против. На 197 в сивата страница. След като беше на компромис 2, има тук така наречената сива зона. Запротив. много малко ръце се вдигнат. Нека да проверим по електронен път. It has been rejected. Отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по електронен път. One more. Още един глас. Отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. Този път беше ясно. 11 за, против. Ще проверим.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 въздържали се, нека да проверим. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, трябва да провериме според мен беше отхвърлен, но... Yes, it has been... Да, наистина е отхвърлен. Има един альтернативен компромис А за против. Като че ли се отхвърля, но нека да проверим Колеги, много ви моля. Прият. Четвърти компромис за. Против. Въздържали се. Нека да проверим още веднъж. Според вас отхвърля. Yes, okay. It has been rejected. Отхвърлен. В такъв случай альтернативен компромис Б за против въздържали се, приема се. Пети компромис. За, против. Въздържали се, но нека да проверим. Отхвърля се. 223. Не, отхвърляне, значи ще трябва да гласуваме альтернативен компромис С за против въздържали се, приема се. chapter 22? Because no. the compromise was rejected, so we have to follow this. This is true. Oh, this is true. Sorry, I made a mistake, yes. colleagues. Извинете, колеги, скрешил съм. Трябва да гласуваме измененията в сиво, които са помежду. Измежду. Трябва да гласуваме 222 за против, въздържали се, отхвърля се. 220 и 19 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 221 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Искате да проверим добре. 221 изменение. Отхвърля се. Сега 223-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. Алтернативен компромис Д за против. Нека да проверим. Липсва ни един глас. Приема се. Where's that? Oh, yes, here. Uh, amendment 265 in favor. 265 за. Три страници по-нататък. Стигнахте ли до него? 265. Член 2, алинея 2. Б. За, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. Алтернативен компромис е за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре. Става дума за компромис Е. Приема се. Осми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 304 и 305 за против въздържали се, приема се. 307 за против, въздържали се, приема. Отхвърля се. 20 за против, въздържали се, отхвърля се. 310 за против. Нека да проверим. 310. Yes? It has been rejected. Отхвърля се девети компромиса. Против, въздържали се. Отхвърля се. Альтернативен компромис F за против. Въздържали се. Приема се. 318 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 до 35 за, против. Трябва да проверим още веднъж. Приемат се. Триста двадесет и седем е оттеглено. 328 и 28 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 329 за против, въздържали се, приема се. 330 за против, въздържали се, отхвърля се. 331 и 332 за против, въздържали се, приемат се. Алтернативен компромис Г за против. Нека да проверим. Приема се. И тре, 2 за против. Въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се 32 за, против. Нека да провериме 32 изменение. It has been rejected. Отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се. Приема се альтернативен компромис хаш. Sorry, any problem? No. Alternative H in favor? Against? Abstentions adopted? Задържали се, приема се. Сега преминаваме към альтернативен компромис и за против, въздържали се, приемат се. Петдесет и трето изменение за против, въздържали се, приема се. 54 четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 компромис за против, въздържали се, приема се. 14 компромис за против, въздържали се, отхвърля се. Култ 5 за трябва още веднъж да преминеме през цялата сива зона. За, против, въздържали се. Нека да проверим култ 5. Отхвърля се. Петдесет и осмо. и 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Альтернативен компромис Жи за против. Въздържали се. Приема се 15-ти компромис. Отпада. Всъщност. Альтернативен компромис К за против. Въздържали се. Приема се. Альтернативен компромис Ел за против въздържали се приема се 92 за против въздържали се альтернативен М за против въздържали се приема се Нека да проверим. Приема се альтернативен компромис М. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение. За, против, въздържали се, приема се. 111,9 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 112 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Алтернативен компромис О за, против, въздържали се, приема се. Сто и тринайсет за, против, въздържали се, отхвърля се. За, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против. Нека да проверим седмо изменение. И аз така мисля, но... Приема се. 20 компромис за против. Въздържали се. подхвърля се. Альтернативен компромис П за против въздържали се приема се Двадесет и първи компромис за против въздържали се отхвърля се альтернативен Q за против въздържали се приема се Компромис 22 са против. Въздържали се, нека да проверим. Знам, че е уморително, но става дума за важни неща. Приема се. Сто четвърто изменение за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 Приемат се. 148 и 10 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 149 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 152 за против. Въздържали се. Това беше блоковост. После 153 до 17 за против въздържали се, приемат се. 154 за против, въздържали се, отхвърля се. 155 за против, въздържали се, приема се. От... Да проверим. Проверяваме 155 изменени. Отхвърля се. Извинете ме. Альтернативен компромис R за против. Нека да проверим. It doesn't mean adopted. Приема се. 166 до 15 за против. Въздържали се. Приема се. Альтернативен компромис С за против. Въздържали се. Приема се. 175 да против въздържали се, отхвърля се. Сто седемдесет и седмо за против, въздържали се, отхвърля се. 178 за против, въздържали се, отхвърля се. 24 компромис за, против, въздържали се, приема се. Альтернативен компромис те, да, за, против, въздържали се, приема се. 189 и 190 за против въздържали се приема се а сега цялото целият проекто доклад по електронен път. Моля, гласувайте. Приема се. Поздравявам господин Вълкан. Сега гласуваме решението за започване на преговори още веднъж по електронен път, ако обичате. I open the vote, yes. Начало на гласуването. Yep. And that has been also adopted. Приема се. Shall I congratulate Mr. Vulcan? Поздравявам господин Велкин, нали така? Not necessarily.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 We continue the voting. Продължаваме с гласуването. On, on the uh, report. Гласуваме по доклада на Джамбаски за решението на съвета, с което се разрешава на Люксембург и Румъния. May I ask everybody to be... Моля всички да запазят тишина. Благодаря ви. Е, Доклад Джамбаски, решение на съвета, с което се разрешава на Люксембург и Румъния да приемат в интерес на Европейския съюз присъединяването на Грузия и Южна Африка към конвенцията от Хага. Е, кой е за? Всъщност греша, казва председателят. Електронно гласуваме. Още един глас ни липсва. Край на гласуването. Приема се. Точка от дневния ред номер 19. Също гласуваме електронно. Приема се. Точка 20. Електронно. Yes. Adopted. Приема се. Точка 21 от дневния ред. Гласуваме електронно. Adopted. Приема се. Стигаме до моя доклад.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 Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. <laughs> Господ да ви поживи. 10 за. Против. Не. 68. Извинете, казва председателят. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се 10 за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 One more. Липсва ни един глас. Okay. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Нека проверим и това гласуване. One more. Още един глас. No? Okay. And it has been... Приема се. На всички ли работят устройствата? Тъй като един човек не гласува електронно. Okay. Now it's fine. Just not. <laughs> Reading his heart. Thank you.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 One more, maybe. Може би още един глас ни липсва. Край на гласуването. Приема се. Поздравявам се. Uh, we... one last, one last vote. И имаме едно последно гласуване електронно по доклада на господин Машталка. Начало на гласуването. Приема се. Поздравления, господин Машталка. We did it almost. 11. and, and I On time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 By... Уважаеми колеги, продължаваме с точка 24 от дневния ред. Разглеждане на проекта на становище за равновесието между професионалния и личния живот за родителите и лицата полагащи грижи. Госпожа Бержерон има думата. Тя е докладчик по това становище. Mm-hmm, mm-hmm. Mrs. Kaufman, maybe? Госпожо Кауфман. Мадам Бержерон. Госпожо Бержерон. Дадох ви думата преди една минута. Извинете, господин председателю. Аз съм не поправи му бъбрива. Благодаря ви. Даже, драги събратия, Европейският парламент смята, че този проект на директива съответства на необходимостта от широк подход към равновесието между личен и професионален живот, като се отчита еволюцията на обществото през последните години. Този проект цели е, да коригира недостатъчното представяне на жените на пазара на труда, да ги подкрепи в тяхната кариера, като им създава максимално добри условия за съчетаване на тяхната работа извън дома и семейните им задължения. Фиксират се минимални критерии за необходимото равенство между мъжете и жените, досежно шансовете им на пазара на труда и при третирането им на работното място. В Европейския съюз хората, които имат договор на непълно работно време са 4 пъти повече жени, отколкото мъже. 32 срещу 8%. И това поставя сериозно въпроса за съчетанието на личния и професионалния живот. Често пъти има разминаване в заплащането и в пенсиите на мъжете и жените. В момента уредбата на Европейския съюз и на държавите членки съдържа малко разпоредби за равностойно участие на мъжете в домашните задължения заедно с жените. Това трябва да се поправи незабавно. Докладчикът подкрепя конкретните цели на проекта на директива, подобряване на достъп до условия, които позволяват по-добро съчетаване на личния и професионалния живот, както и достъп до семейни отпуски, и а, равенство на работа, на работното място. Равенството на отпуските е много важно, за да може да се разпределят поравно задълженията между мъжете и жените. А, в момента има мизерно заплащане за родителския отпуск и естествено това вреди на семействата и нарушава равновесието. Всъщност, е, е, необходимо е да се вземат е, като критерии най-малко размерите на обещетенията при отпуск по болест. Би трябвало да се направи и много повече от комисията при изравняване на отпуските и във връзка с равенството между мъжете и жените при ползването на тези отпуски. Преди всичко трябва да се мисли за защита на детето, за неговите висши интереси или за техните висши интереси, когато децата са повече. Няма съмнение, че е, висшите е, интереси на детето са най-добре защитени, когато и двамата родители могат да общуват наравно с него. Е, и мъжете, и жените трябва да имат възможност е, наравно да участват е, в поддръжката и отглеждането на семейството. Това е възможно, като се премахне неравенството между двата пола, независимо дали те полагат платен или неплатен труд, като се разпределят по-равно възможностите, като има възможности и за съдействие и подпомагане на семействата. Не трябва да се подценяват ограниченията пред работодателите, в частност, когато става дума за малки предприятия, където работниците са двама или трима тук вземането на отпуска от страна на родител може да постави под заплаха съществуването на самото предприятие. В тази връзка би трябвало да има по-добра уредба и на защитата на работодателите, но и по-добре трябва да се уреди отсъствието от работа по неотложни семейни причини правото на родителски отпуск е, трябва да се е, подчини на срокове. И те не трябва да превишават 9 месеца. Това е много важно. Трябва да се защити работодателят и от евентуални злоупотреби с право. Унези е, работници, които желаят е, да се грижат е, за близък, трябва да имат възможността да съчетаят двата вида занятие, като не, това не се отразява на участието им върху пазара на труда. Има самотни родители и тяхното положение почти не се отчита от комисията. Краткият е, срок на Е, родителския отпуск би могъл да бъде удвоен в такава хипотеза. Същото въжи за е, родители, е, чието деца са с увреждания или пък е, са пострадали от някакво тежко заболяване. Благодаря ви. Някой желая ли да се изкаже? Благодаря, господин председател. Искам да подкрепа предложението на госпожа Бержерон. Става дума за директива, която има за цел да даде по-лесен достъп до различните видове отпуски, най-вече родителски отпуск. И да включвайки разпоредби, които позволяват на мъжете да поемат своята отговорност по, в а, отглеждане на, на, на децата, в семейството. А, тук е посочен, са посочени различни срокове и възможности за родителски отпуск, възможност за гледане на близък, както и гив, свестна гъвкавост. Тук също така се се споменават правата свързани с Европейската конвенция, е, конвенцията на ОНЕ за хора правата на хората с увреждания. И а, бъ, също така възможност мъжете, които искат родителски отпуск, да не бъдат уволнени и това да не се отрази на кариерата. А, не, необходимо е да се гарантира и на двамата а, пропорционални права. Тук аз а, съм член на комисията по заетост и на комисията за жените. И за това а, смятам, че е много важно да се прилага принципа за равенство между мъже и жени включително и на трудовия пазар и да има равнопоставеност между двата пола. Господин... Грация, президенте. Воранкио еспримере Благодаря, господин председателю. Аз също искам да изразя подкрепата си и положителното си отношение към това, което е направила колегата Бержерон. По отношение на измененията, има няколко неща, които бихме искали да бъдат включени, за да може директивата да бъде по-пълна, отколкото сега предвижда проектът. Както току-що каза колегата, трябва да се концентрираме върху онези хипотези, в които има дискриминация на основата на пола. И да създадем възможности за участие на мъжете в труда в къщи, както и недопускане на това жените да бъдат наказвани за това, че поради семейни задължения не могат да участват на пазара на труда. Благодаря ви. Комисията желая ли да вземе думата? Господин Лебретон, господин Лебретон, заповядайте. Благодаря, господин председател. Очевидно текстът е интересен тъй като позволява да се постигне по-нататъчен напредък в равенството между мъже и жени, като се създават възможности мъжете по-лесно да вземат отпуски, макар и с кратък срок, когато се ражда детето, и с по-дълъг срок, когато е родителски отпуск. Това са все стъпки във вярна посока. Искам и се обаче да ви кажа, че не бива да забравяме контекста, в който се опитваме да дадем тласък на тези социални права. Според мен е, Европейския е, съюз се опитва да се откупи, като е, развива социалните права, но не бива да се забравя, че бедността е причинена от ултралибералната политика – трябва да се припомни действителността. Нека не забравяме къде е изворът на проблемите. Благодаря ви. Друг член на комисията желая ли да вземе думата? В такъв случай позволявам на комисията да се изкаже. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бержерон и на членовете за положителните коментари. Аз съм Ефи Анастаси от Генерална дирекция за етост. Тази е, инициатива е, я работихме заедно с е, колегите от Генерална дирекция правосъдие, макар те да не са представени на днешното заседание. Няма да влизам в детайли на в отделните изменения. Госпожа Бержерон до някъде го направи. Тя се съсредоточи върху родителския отпуск и аз ще се опитам да сторя същото. Основната цел на тази инициатива е да се преодолее недостатъчното представяне на жените на пазара на труда. Госпожа Бержерон много точно представи трудностите в тази връзка. Искам само да кажа, че на този етап е много важно да се акцентира и върху ролята на мъжете в полагането на грижи за семейството и децата. И за това се опитваме чрез тази инициатива да дадем стимули и на мъжете по-активно е, да се занимават с семейните е, задължения. Естествено, родителският отпуск е основният темел на тази инициатива, на тази директива. Такова право вече съществува, но в сегашната директива, действащата директива за родителския отпуск, не се съдържат достатъчно стимули. Просто мъжете нямат достатъчно потик, за да вземат тако, такъв отпуск. Опитваме се да създадем такива стимули сега. Всички параметри на отпуска трябва да се разглеждат заедно. Непрехвърлимостта, не плащането и възрастта на детето. Значи, когато а, правото а, подлежи на прехвърляне, а, мъжете са склонни да прехвърлят а, правото си на отпуск по бащинство на жените. А, затова а, трябва а, да има срокове, а, да има а, плащане а, и правото да не бъде прехвърлимо. Това ще гарантира, защото жените да не остават задълго изолирани от пазара на труда като по-малка част от този отпуск е, е прехвърлима, тогава жените няма да бъдат толкова дълго изолирани от пазара на труда. Ако голяма част от отпуска е прехвърлима и децата, например, са две, това означава дълго отсъствие. Значи, комисията предлага 4 месеца срок, в който правото на отпуск да не може да се прехвърля предлагаме критерии да ни е обещетението, което се получава в случай на болест. Това трябва да бъде стимул за мъжете. 50% от размера на обещетението за болест се предлагаше първоначално, но в държавите членки разликите са огромни. Ако 50% от дохода е размера на обещетението за болест – да намалите с още 50% това обещетение в случай на родителски отпуск, това би било прекалено е, нисък размер. И искам да засегна още един въпрос, който спомена госпожа Бержерон. Самотните родители. Целта ни тук е преди всичко жените да не остават извън пазара на труда прекалено дълго. В повечето случаи самотните родители са жени. Ако удвоим размера на родителския отпуск в тези случаи, това означава, че самотните майки още по-дълго ще отсъстват от пазара на труда, отколкото сега. Вярно е, че те имат нужда от помощ. И за това сме предвидели в директивата да се предвидят минимални изисквания, като държавите членки имат възможност да предвидят и по-благоприятни разпоредби. Това, което комисията е направила, вместо просто за самотните родители да се предвижда по-дълъг отпуск, да се предвидят допълнителни права в помощ на тези родители и да не се изключват жените за прекалено дълги периоди от пазара на труда. Толкова за момента. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми дадохте думата. Председателят, благодаря ви и аз. Докладчикът желая ли да каже нещо? Допълнително. Три думи. Искам да кажа на господин Гасбара, че е, разсъждаваме по един и същи начин не трябва да се прави прекалено много. Философски споделяме едни и същи идеи. Смятам, че родителският отпуск за бащите е въпрос на философия, а не само въпрос свързан с заплащане. Трябва мъжете да разберат, че те са важни за възпитанието и израстването на децата си е, те е, не трябва е, да възприемат този отпуск като нещо, което просто могат да прехвърлят, от което могат да се оттърсят. Затова е важно да има и адекватно заплащане. Мисля, че и съжалявам, че не го направих, е, не сме акцентирали е, достатъчно върху положението на жените, които е, работят и се грижат за болен роднина. Моят съпруг беше 25 години болен, аз съм работила и съм се грижила за него. Ако съм си легнала в 2 часа сутринта и трябва в 5 или 6 часа да стана, за да ида на работа, това е просто мъчително. И също така има толкова много семейства с деца с увреждания. Мисля, че малко позаметохме този проблем под килима. Иначе, благодаря за всички изменения от философска гледна точка. Именно към това се стремя и аз. Поделям във вашата философия. Срокът за изменения е 23 ноември и така до следващия път. Благодаря ви. Припомням срок за изменения. 24 ноември на обяд. А, sorry. Председателят се извинява. Да, 24 ноември е срокът. На обяд. 12 часа. Така, Продължаваме сега с точка 25. Разглеждане на проект на доклад във връзка с освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета за 2016 година, общ бюджет на Европейския съюз, съд на съюза. Драги колеги, аз съм докладчик. Е, Искам само да привлеча вниманието ви към точка 2 от проекто доклада, където се посочва, че бюджета на съда е чисто има чисто административен характер, като приблизително 75% от него са предназначени за лицата, за работата в институцията. Искам само да поясна, че в проекто доклада се казва, че през 2016 година Сметната палата не е изготвила специален доклад за съда. Знаете, че не отдавна Сметната палата излезе с специален доклад за съда, но този доклад е за 2017 година, докато моят доклад е за 2016 година. Това трябва да се да стане ясно и в точка 7 в доклада казвам, че приветстваме усилията на съда да постигне равновесие между половете. Госпожа Делво иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да ви благодаря за проекто доклада. Утре ще имаме възможност да се срещнем с съдиите от съда и ще можем да обмениме мнения и информация с тях. В точка 7 вие сте доста положително настроен относно а, положените усилия за постигане на равновесие, на баланса. Седем жени в а, съда и 10 жени в общия съд. А, не можем да кажем, че балансът е постигнат. Още повече, че не съда а, има правомощия в случая, тъй като държавите членки предлагат съдиите, така че аз ще внеса изменения в този смисъл. Комисията иска ли да каже нещо? Не. Искам да ви припомня, че срока за внасяне на изменение е 4 декември. И минаваме към точка 26. Става дума за отчета на посещението в Силикон Вели. Както знаете, поради независещи от мен обстоятелства не бях, нямах възможност да участвам в а, тази мисия, така че давам думата на госпожа Ре Герингер, която ръководеше делегацията в качеството си на първи заместник председател. Благодаря, господин председател. Искам накратко да ви кажа как протече нашата мисия между 30 октомври и 2 ноември. Членовете на комисията Юри пристигнаха в Сан Франциско, където се срещнахме с наши партньори и представители на предприятия, които а, са, се помещават в Силикон Вели. Много беше интересно това посещени. Господин Вос и Зевка от НП участваха. Госпожа Ковман и аз представ, представлявахме социалистите и демократите, господин Карим от СР, госпожа Реда за зелените, госпожа Бержерон от ИНФ и към нас се присъедини и председателят на съвместния комитет за сътрудничество с Съединените щати, господин Ехлер. Програмата беше много наситена, но и много интересна. Набрахме е, голям опит. В продължение на два дни и половина проведахме множество заседания – и се надявам, че членовете на делегацията ще могат да коментират различните заседания. На 30 октомври, още с пристигането си, се срещнахме с представители на предприятието Sky Ventures, след на другия ден с представители на 21 Century Fox, Skylet представители на Facebook, Google, Apple, пред, преподаватели от Станфордският университет, представители на, на системата Сиксо, на, пред, на фундацията предприятието Walt Disney, представители на патентното бюро както и асоциации, обединяващи е, новосъздадени предприятия, както и представители на един стартъп на едно новосъздадено предприятие, което ни разказа какво, с какво се занимават. А, говорихме, обсъждахме много проблемите свързани с интелектуалната собственост, авторското право, нарушението на тези права. Това са проблеми, които бяха обсъдени. Много моля тримата колеги на последния ред, ако могат да излезат и да продължат разговора си навън. Дякую бързо. Благодаря ви. Можахме също така да обменим мнения относно нарушенията на авторските права в интернет. Също така обсъдихме начина по който в бъдеще ще могат да се прилагат нови технологии и нововъведения, свързани с изкуственият интелект, авто, в автономните превозни средства и така нататък. Всичко това в светлината на авторското право и интелектуалното интелектуалното право, правото на интелектуална собственост. Срещнахме се също така на в деня на е, Халуин с е, представители на Елстън, на които зададахме въпроса какво може да се направи, за да се избегнат е, потъпването на авторските права в интернет. И отговора беше, интернет трябва да се превърне в нещо като кабелна телевизия. Тогава проблеми няма да има, но ако искаме интернет да, остане едно открито пространство на обмен, то тогава ням, няма как интернет да не се превърне в а, един огромен ксерокс, а, а, и а, неминуемо понякога ще има потъпване и нарушаване на авторските права. Не винаги ав... авторите са недоволни от това. В крайна сметка интернет е една голяма каса и всички са доволни, когато е, има каса, има пари. Това бяха, мо... това бяха моите впечатления за нашето посещение. Колеги, благодаря ви. Благодаря за това, че обобщихте много ясно нашата е, мисия. Първо иск, искам да благодаря на нашия секретарят, който а, отлично бе организирал това посещение. Следващият път ако има следващ път, може би трябваше да прекараме повече в време в Станфорд. Прекарахме само един час. Да, дискусията беше наистина изваредно интересна. А, програмата беше много наситена. А, споделеното току-що беше мнение на една неправителствена организация, но с подобен подход няма да стигнем далеч, защото по този, по този начин а, ще приемеме, че потъпкването на човешките права е нещо неизбежно. Не можем да продължим така, защото ако наистина държиме на нашите ценности, трябва да ги отстояваме. Не можем да приемеме, че в интернет някои права се зачитат, на друго място не и така нататък. Същевременно беше много интересно да видим как функционират различните предприятия в Силикон Вели, как, как функционират платформите, как те се опитват да управляват правата. това е само едно начало, но така успяхме да придобиеме някакво, някакво някакво понятие за нещата, някаква идея. И благодаря още веднъж на тези, които организираха нашето пътуване. Да, виждам, че искате да още веднъж да посетите това място. Госпожа Кауфман. Добре е следващият път нашият председател да има да си поднови паспорта, да му е валиден паспорта. Бих искал да благодаря на секретарята. Наистина колегата обясни какви срещи проведахме. Програмата беше много наситена, но и много уморителна. Същевременно беше много интересно да почерпим опит а, от работещите се на място и да чуем какви са техните възгледи по проблеми, които са в рамките на нашите правомощия. Смятам, че и по интернет, както и в действителния свят, правата трябва да бъдат зачитани. Има и други проблеми, които бяха повдигнати и аз намерих така че много теми заслужават допълнително размишление не, не всичко успяхме да си отбележиме. Може би е, секретарията, който много работи и там, но и сега, може да направи едно малко обобщение, така че би било добре да чуем още веднъж какво. Да, е, при всички случаи секретарията ще изработи отчета за мисията, така че ще можете да се запознаете с него, господин Зивка. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на колегите от секретарята, които отлично организираха нашето посещение. Споделям и казаното от колегите. Бих искал да добавя някои неща обаче. Имаме различен подход към авторските права тук в Европа и в Съединените щати. Нашите възгледи са абсолютно различни. Това обаче не значи, че нямаме изходни възгледи по някои въпроси. В, с Фейсбук разговаряхме много дълго относно отговорност, отговорността по съдържанието, включително и отговорността на на самия Фейсбук как се определя факта, че е дадено съдържание е незаконно, какви са нормите, критериите. Така, е, това е един много динамичен процес, който има за цел да е, спазва е, закона по принцип за беше много интересно също така да чуем мнението на неправителствените организации, които работят в така нареченото виртуално пространство. Имаше много правни въпроси, които бяха повдигнати и юристите имат своя гледна точка, потребителите, журналистите, продуцентите, всеки има свои интереси в различните области. Често не сме съгласни, някои неща не ни харесват, вярно, но а, важ... но е е добре да проследяваме дали американските решения са благоприятни за Европа или трябва да отстояваме непременно нашите и да настояваме, защото американците да приемат нашия подход и решения. Считам, че подобни посещения трябва да се организират по-често защото това ни отваря някак хоризонта, успяваме да, да чуем и възприемем други гледни точки. Така че и за бъдеще смятам, че трябва да настояваме, да, за да бъдат организирани подобни посещения на подобна тема. Исках само да добавя, не само като ръководител на делегацията, но и като член на тази делегация, нещо, което ми се видя много интересно. Когато гледахме как се движат автономните превозни средства без шофьор, зададахме въпроса в, в, в случай на а, происшествие кой е отговорен защото днес тези коли не са факт. Нали, обик, оби, обикновено има шофьор в колата, дори и той да не, да, да, да, не, да, не, да не кара този, това превозно средство. Оказва се, че американците нямат никакво намерение да, да създават нова нови закони, свързани с тази практика. Те казват, чакайте да видиме, след първата катастрофа ще помислиме и, и ще има, в крайна сметка, ще приложиме а, юриспруденцията, обичайното право. Така че, но не искаме да знаеме кой е отговорен на производителя ли, А, автора на софтуера ли, или, или оператора, а, или интернет доставчика, защото може би и ще има, има някакъв срив а, в интернет и така нататък. И в повечето случаи а, видяхме, че нямахме е, мрежа, нито на мобилните си телефони, нямахме интернет сигнал в Съединените щати. Това е, ми напомня посещението в Люксембург в е, службата за превед, където ни представиха а, какво начина по който работят и как работят, но нямаше превод, защото това струва скъпо. И сега продължаваме с точка 27. Обмен на мнение относно нашата резолюция за роботиката. Давам думата на госпожа what we can manage. Имаме само 12 минути да видим дали ще успеем да се пишем в тях. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. Предполагам, че тази точка е в дневния ред, за да може да видим докъде сме стигнали, след като гласувахме в пленарна зала през февруари. Получихме документа от комисията в края на отговор на комисията в края на май. Предполагам, че едва ли много от вас са отделили необходимото внимание на отговора. Комисията беше любезна, изключително много. Благодари за въпросите и заяви, че в общи линии споделя нашите безпокойства но не вижда нужда от конкретни действия, тъй като в момента положението се проучва. Провеждат се допитвания, темата е сложна, става въпрос за технология, пък технологиите се развиват бързо, та оттам тя се страхува, че може да вземем прибързани решения, да променим законодателната рамка и това би могло да препъне новаторството и разработването на новите технологии. Бих искала да се спра на няколко аспекта. Първо, продължавам да смятам, че е важно да имаме предложение във връзка с отговорността в случай на вреди и щети, нанесени на трето лице. Тук имам предвид автоматичните автомобили тези без шофьор. В момента се изпитват този тип автомобили. Мен ме притеснява, че има някои държави членки, които започват да приемат законодателство в това отношение. Нашият довод беше следния. поне един път в Европейския съюз можем да предприемем а, мерки, да приемем някои принципи, на базата на които след това държавите членки да приемат техните законодателства. Т.е. да има единен принцип на европейско равнище, а не след това да трябва да предвиждаме законодателни актове, които да целят хармонизацията на правните уреди на държавите членки. Очаквах няколко отговора от Европейската комисия днес. Доколкото знам, бе направена оценка на оценката на въздействието върху директивата, за да се види дали тя трябва да бъде заменена. Аз лично бих могла да приема всяко едно решение при условие, че вървим напред. Относно е, етичния принцип и стандартите, от дълго време в Европа ние играем водеща роля за индустрията. Би било наистина добре, ако в това отношение имаме специализирана агенция. Внимателно изчетох предложението на господин Макрон. Той предлага нова агенция за новаторството. И наистина изкуственият интелект е а, важен новаторски елемент, така че защо да не комбинираме двете неща. В Европейския парламент направихме обществено допитване във връзка с роботите, но ако не се лъжа, така или иначе не се стигна до изготвяне на окончателен доклад. Започна се проучване е, за шофьорите без автомобили, <laughs> извинете, автомобилите без шофьори. И би било добре да се запознаем с различните инициативи в това отношение. Да видим кой какво възнамерява да направи и да вземем съвместно решение. На последно място бих искала да кажа, че с известно удовлетворение установих, че в Европейския съвет в последните му заключения има един малък пасаж за изкуствения интелект. Там се казва, че държавите членки очакват да има консултации, препоръки от страна на Европейската комисия по темата. Интересно би било да видим какво точно се подготвя в това отношение. Ще спра до тук, за да дам възможност и на другите да се изкажат. Господин Андерсън, ще се изкажа след комисията. Комисията желая ли да вземе думата? Добро утро, дами и господа. Аз съм Юха Хеткола от Генерална дирекция Конекс от отдела за изкуствения интелект. Ще се спра накратко на няколко елемента. Относно въпросите от правно естество ще оставя думата на колежката. От дълго време обсъждаме темата. Тя е важна. И смятаме, че резолюцията е изключително полезна, защото тя подкрепя нашето виждане, дава ни допълнителни доводи да продължим напред. От гледна точка на Европейския съюз мога само да се съглася. Разбира се, че е в наш интерес да предприемем действия на европейско равнище – Отделните държави членки не могат да се справят сами. И тук не говорим само за правната рамка. Нямаме предвид само различията в правните уредби. Тук Въпросът опира също така до научната и развойна дейност, до индустриалните технологии. Та по тази причина се нуждаем от един европейски подход и трябва да обхванем всички тези аспекти. Ето защо темата е важна. Държавите членки могат да приемат законодателство, разбира се, и те вече го правят по отношение на, на автомобилите без шофьори, както посочихте. Ние не можем да попречим да го правят. Работим усилено в комисията обаче в много отношения вземем предвид индустриалните, етичните, економичните, економическите, социалните и правните аспекти на тази технология. Поддържаме връзка из гражданското общество. Бих искал да посоча, че тази следващата седмица е седмицата на роботиката. Много компании ще покажат а, технологиите, които са разработили, лабораториите им ще бъдат отворени, така че хората свободно ще могат да отидат а, и да се запознаят с тях. В следващия хоризонт 2020 има специално а, перо за тази технология, така че тя ще се използва от компаниите, от гражданите, всички ще могат да се възползват от нея. Роботиката и изкуствения интелект вървят ръка за ръка, както сте посочили това и е в резолюцията. Ние бихме искали да действаме единно и да базираме действията си на нашите ценности, защото в противен случай ще бъдат възприяти други ще отговорим на заключенията на Европейския съвет. В момента изготвяме документа. Така или иначе щяхме да изготвим а, документ без значение дали Европейския съвет ни подканя да го направим или не. Искаме да възприемем европейски подход за изкуствения интелект. Подготвяме, както вече казах, съответния документ. Относно етичния принцип, много държави членки вече предприеха действия в това отношение. Друг е въпросът до каква степен се нуждаем от подход на европейско равнище или дори на световно такова. В момента мислим по този въпрос, тъй като това е част от работата ни. Това е от мен за сега. Ще дам думата и на колегите, ако желая да се включат. Извинявайте, разполагаме с ограничено време, така че моля ви съвсем накратко. Едно изречение. Госпожа Делво зададе въпрос за директивата и нашата генерална дирекция Растеше е отговорна за нея. В момента правим оценка на допитването до гражданското общество, прави се оценка и на законодателството, както и по отношение на директивата за машините. Просто трябва да съберем всичките елементи, ще вземем предвид и вашата работа и тогава ще разгледаме въпроса за отговорността. Ще отговорим и на искането на съвета в началото на 2018 година искането им по отношение на изкуствения интелект. Аз съм от Генерална дирекция правосъдие, занимавам се с договорно право, ние правяваме интерес на въпроса за отговорността и а, от гледна точка на хартата за основните права и а, хартата за безопасността на продуктите. Бих искала да кажа, че вече работим по темата. Взехме предвид този аспект а, в а, резолюцията на парламента, която вече бе приета в това отношение, но наблягаме на отговорността в по-общ план. Госпожа Делво може да присъства на някои от работните ни групи, на които обсъждаме въпроса. В комисията се опитваме да вземем предвид всички аспекти. Работим внимателно, защото темата е сложна. Ще отговорим на искането на Европейския парламент и на искането на съвета, но това изисква и известен аналитичен труд. Важно е да насърчаваме новаторството, а не да го спираме, но същевременно трябва да запазим основните си ценности, основните свободи, социално-економическата пазарна структура и така нататък. А, така че се нуждаем от задълбочена работа в това отношение, се нуждаем от време. Ще се радвам, ако а, имаме възможност да ви предоставим информацията а, от а, допитването, но нека първо да проведем необходимия анализ. ще има заседание при закрити врата след малко, така че господин Андерсон съвсем накратко. Благодаря ви. Аз очаквах повече от Европейската комисия в това отношение и продължавам да съм любопитен за това, което възнамерява да ни предложи тя. Не удовлетворихте а, любопитството ми, но продължавам да очаквам резултата от работата ви. Нека само да се присъединя към думите на госпожа Делво по отношение на отговорността при автомобилите без шофьори и етичните стандарти. Когато става дума за агенция, аз съм доста скептичен. Стига толкова европейски агенции. Мисля аз, но в този конкретен случай си казвам, може би има достатъчно основание да създадем нова такава. Ако видим писменото изявление на комисията, ще видим, че там тя възнамерява да създаде компетентен орган по изкуствен интелект на високо равнище. Това е отлична стъпка. но има много важни политически въпроси, които имат и своето економическо отражение. И всички тези елементи трябва да бъдат разгледани на базата на общото благо. Имаме орган на високо равнище, но понякога това води до проблем заради небалансирания подход, който се поражда от различните економически и социални интереси. Затова се нуждаем от информация, от гражданското общество, от учените – Необходимо е да гарантираме, че служителите на Европейската комисия разполагат с достатъчно информация, за да си свършат добре работата. Така че късмет и успех в това отношение. Господин Вос. Благодаря, господин председател, за това, че вписахте тази тема в дневния ред. Мисля, че е чудесно и трябва да продължим да работим в това отношение. И колкото по-бързо го направим, толкова по-добре. Технологиите се развиват изключително бързо, а ние изоставаме в правен план. Ето защо трябва да отделим необходимото внимание, защото както винаги имаме а, бързи и добри развития, след което ние в последствие се опитваме да регламентираме въпроса. Решението за правното основание също трябва да бъде разгледано. Нека да а, не го забравяме, когато говорим за разработване на нови технологии. Колкото по-бързо се справим с въпроса, толкова по-добре. Може би трябва да се отдалечим малко от обичайно използвания подход. Може би този път трябва да постъпим различно. Цифровизацията не познава граници. Ето защо и юристите трябва да прилагат някакви нови идеи, които да отразят тази новост. До сега не сме се справили в това отношение. Мисля, че е важно да се опитаме да прилагаме едни и същи принципи там, където е възможно. Но когато не е, можем да открием някакъв нов принцип, защото в противен случай няма да вземем предвид новаторството. Благодаря. Благодаря, господин председател. Интелигентните роботи завладяват живота ни. На прага сме на важна технологична революция – ето защо е спешно да помислим по въпроса и да намерим адекватни правни решения. В това отношение Европейската комисия има дарбата да говори дълго, без да отговори на нищо. Така или иначе, нищо ново не научихме днес. Явно всичко се пази в тайна. За щастие, разполагаме с резолюцията на парламента от 16 феврари 2017 година, където се предлагат някои неща и аз бих искал да се спра на два аспекта. Поразен съм, че в нашата работа смесваме добрите предложения и не е до там добрите. Два примера в това отношение. Първи. Регистрирането на роботите. Добра е идеята да се регистрират всички интелигентни роботи. Добре е да имаме някакъв регистр в това отношение и то регистър на европейско равнище, защото проблемът е за всички автомобилите без шофьори, например. Те много бързо ще преминават от една държава членка в друга, така че е добре да има проследяемост. Когато се направи подобно предложение, това е едно добро начало, но в момента, в който се направи предложението, хоп, създаваме агенция. Както каза един колега, стига толкова агенции. Не съм сигурен, че се нуждаем от специализирана такава по темата за роботите. По-скоро съм убеден, че тя е излишна. На второ място, основния проблем. Гражданската отговорност в случай на вреди и щети, нанесени от роботите. В резолюцията от парламента има добри и лоши предложения. Добрите предложения са задължителната застраховка, при което отговорността се носи от е, човешко същество, да кажем собственика на автомобила. В резолюцията обаче има нещо, което ме безпокои. Желаем роботите да имат правосубектност. Това се упоменава в, резолю... в параграф 49F. Това е плашещо, защото това означава да бъдат освободени от всякаква отговорност хората. А това противоречи на всички човешки права и най-вече на основателното право на жертвите да ам, видят а, подведен под съдебна отговорност виновника за тяхното нещастие. Благодаря. Не разполагаме с достатъчно време. Дали да не продължим с другите точки на някои от другите е, срещи? Все пак да дадем думата на госпожа Делво за е, окончателни думи. Господин председател, ако предлагате да проведем друга дискусия няко... на някое заседание, когато разполагаме с повече време, бихме могли да го направим, да помислим какви действия ще предприеме парламент. Аз казах, че не искам да обсъждаме доклада, защото имаше консенсус по него. Там са изброени всички възможни решения. Няма да казвам кои от тях според мен са най-добрите но едно от тях е, че винаги трябва да има отговорен човек. Законодателството се отразява на технологиите. Решението за това, кой носи отговорността, неизменно ще се отрази на автомобилите без шофьори. Ако отговорен ще бъде производителя, може би той ще обърне малко повече внимание на безопасността на превозното средство. Но нека да довършим дискусията на някое друго заседание. Добре, ще трябва да приключим с тази точка от дневния ред. Продължаваме при закрити врата. Бих искал да помоля тези от вас, които не са упълномощени да останат в залата, да я напуснат колкото се може по-бързо.